with the meeting, uh, and uh, I welcome you to this employment. Нека да продължим с нашето е, заседание. Добре дошли отново сега на дискусията за Европейския социален фонд е, Плюс. Започваме с е, това, че даваме думата на госпожа Лопе Фонтане. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да започна с думи за добре дошли към всички. Надявам се, че имахте приятна вакансия и сега ще се заловим отново с работа, с нови сили, за да се опитваме да одобрим този доклад преди да приключи нашият мандат. Преди да коментирам проект от доклада и подадените 19 изменения, мога да кажа, че споделям текста, представен от Европейската комисия. Те го представиха преди е, лятните отпуска особено за сливането на фондове, за да се получи съчетаемост и по-добра взаимовръзка с съответните стандарти на отделните страни членки и социалния стълб на европейско ниво. Както казах преди е, да се разпуснем за лятото, Работя по доклад, който покрива най-важните области с няколко изменения, които до голяма степен отговарят на духа на текста и той само ще бъде обогатен от тях. Ограничено е времето ни, ако искаме да приемаме един добър доклад за положението на трудовата сили и социалното положение, трябва да работим с максимални усилия. И днес след обед най-важно е да чуем гласовете, мненията, безпокойствата на нашите колеги, предизвикателствата, които ни остават, все още са много големи и в, труд... в областта на заедостта и на социалните усилия свързани с високото ниво на бедност, на безработица, на неравнопоставеност в различните европейски региони. Европейския социален фонд е инструмента, с който Европейския съюз работи за социално приобщаване. И е, този е, и новия фонд е, Плюс ще работи по социалното изменение и включването на е, целите за социално развитие. Мисля, че е много важно да не забравяме това в нашата работа по доклада. Много е важно също така да обмислям и въпроса за сливането на отделните фондове в Европейския социален фонд Плюс, да подобриме достъп за бенефициерите и да търсиме съчетаемост в един по-интегриран подход. Тук искам изрично да упомена младеща и съответните проблеми. Ние сме наясно с високото ниво на безработица, което е двойно по-високо спрямо нивото на безработица по принцип за младеща. Нека да си даваме сметка и е, също за проблемите с устойчивостта на нашия социален модел – Инициативите за младеща се използват и за е, мерки на трудовия пазар. Страните с най-високо ниво на безработица обикновено е, също така се сблъскват и с най-много социални и економически проблеми. Затова предлагам 10 до 15% е, от средствата отделени за млади хора между 15 и 19 годишна възраст – т.е. 15, до 10, 15% да бъдат отделени за тази възрастова група, за да получат те възможност успешно да търсят заетост. Друг проблем, който има и положителни предложения от комисията, е за отделяне на 25% за младеща. Аз не мисля, че това е достатъчно. Знам, че средствата са недостатъчни, но Смятам, че трябва да се добавят поне още 2% по мерките за програми е, за е, справяне с е, недостига на храни. Това въжи за всички страни членки, независимо от нивото на развитието им. Естествено, политиките могат да бъдат различни, но този проблем се наблюдава във всички страни. Не е необходимо само да се търси активното участие на специализирани НПО в тази област, тези, които работят с, да речем, е, ромската общност или други общности, които са засегнати от бедност. Необходимо е да се работят по... Необходимо е и координаторите по специалните програми да бъдат включени в общите дейности. Също така не трябва да забравяме, че трябва да работим за равни възможности, да се борим с дискриминацията, особено, що се отнася до достъпа до трудовия пазар. И накрая, ако искаме да преодолеем разликите между регионите, а и вътре във всеки е, регион и ако търсиме устойчиво развитие, трябва да има економически, социален и териториален подход. Земеделските райони, където има сериозни демографски проблеми, обикновено имат по-малко и възможности за економическо развитие и трудова заетост. Там проблемите са с застаряване на населението и ако не включим териториалния аспект, ще имаме сериозни проблеми в постигане на целите си. Това са целите, които формулирам в първия вариант на текста на доклада. Разбира се, той ще бъде обогатяван във времето. Препоръчвам ви да се съгласите с предлагания текст и да започнем работа по него, възможно най-скоро. Благодаря, благодаря много за представенето. Нека да дам думата сега на социалистите и демократите, господин Бенефай. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежката Фонтане за доклада. Той иллюстрира проблемите отлично и ние бихме могли да се съгласим с почти всичко. Текста представлява една добра основа за работа и то достатъчно бързо в нашата комисия реално ние се надпреварваме с времето в момента, защото европейските избори наближават съвсем непосредствено и всичко, което искаме да направим по тази тема, трябва да бъде направено както трябва. Темата е много техническа, а пък е, има и своите политически измерения. Направо съм съгласен с госпожа Фантания, че можем да излезем с много силна позиция от името на парламента в преговорите с съвета. В един следващ момент ще коментираме конкретно текста, за сега само някои общи коментари. Първо, Европейския социален фонд трябва да дава пример по отношение на ефективност и то ефективност прямо най-нуждаещите се. Трябва да можем да направим сравнение с предходните периоди, да го пригодим и да го направим по-добър. Правилата за управляване и програмите трябва да бъдат опростени и капацитета за освояване на съответните средства да бъде подобрен. Европейския социален фонд Плюс трябва да може да се адаптира и към нуждите на местно ниво и да може да се допълва с съществуващи програми за а също така да се намали бюрокрацията за организациите, управляващите проектите и така нататък. Затова е изключително важно да се разработва принципа на партньорство, което се споменава в доклада, но смятам, че може и повече да се задълбочим. После териториалното измерение на програмите там трябва да засилим, трябва изрично да упоменем местните и регионални власти, социалните партньори и гражданското общество – за да можем да имаме отношение към цялата структура на програмите. Комисията иска да синхронизира целите на настоящия фонд с европейския е, семестър и с е, препоръките за отделните страни, а и с, евро... с, трет... с социалния стълб. Смятам, че това е напълно удачно, защото ние се търсим именно да постигнем сближаване в економическите политики, което е цел и на кохезионната политика. Един технически коментар. Този инструмент е в услуга на териториите и отделните лица. Ние трябва да не забравяме какви са реалните нужди в такъв смисъл и не следва този е, фонд да се превърне в една голяма и сложна машина, която не работи в интереса на гражданите. Трябва да направим максимално той да е лесен и прозрачен. Тематичните приоритети по Европейския социален фонд плюс, ако се свържат с Европейския семестър, то трябва да стане само в съответствие с конкретните препоръки за отделните страни и членки. Това е изключително необходимо. Затова трябва да се разработят качествените показатели, трябва да помислим и как таблиците за постиженията трябва да бъдат включени в препоръките за отделните страни. Мисля, че ще спра до тук с коментар за Европейската гаранция за младеща, защото тя също се включва в ЕСФ+. Този аспект на програмата трябва да се запази. Инструмента трябва да бъде упростен. Той е много успешен в борбата с младежката безработица. Но трябва да преодолеем сложността при управлението на проектите. ESF Плюс ни дава огромна възможност да вдъхнем нов живот на Европейската гаранция за младеща и Европейската инициатива за заетост, за младежка заетост. Тези две е, програми трябва да станат приоритети с един е, интегриран подход към тях – защото проблема не е само безработица, проблема е достъпа до жилища, социални услуги и така нататък. Ще подадем съответните изменения. Благодаря за вашето внимание и ви пожелавам успешна работа. Е, e Госпожа Требесиус представя екаре. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Лопе Фонтание. Е, нейното предложение е насочено е, към предложението на комисията и се ориентира по него. Става дума за, може би, е, ново уреждане на комисиите и агенциите към комисията. Това действително е нещо разумно, според нас. Комисията би трябвало да разполага с достатъчно свобода, за да може да организира по-ефективно административните процеси и да ги направи по-прозрачни и за економиката, и за гражданите. Трудности има очевидно там, където средствата се насочват в друга посока и стремежът е, е всъщност е, е, по приоритети да се използват средствата към държавите членки. Председателят Юнкер вечер говори за това, че може би не би трябвало да се насочват чак толкова много средства към по-богатите държави, имайки предвид и Германия, и насочването им към южноевропейски страни, които са по-нуждаещи се. Това е нещо, което очевидно е, ние трудно ще приемем е, защото е, в някои случаи не бива да се изразходват средства само защото става дума за страни, които са обхванати от криза и по тази причина да се намаляват средствата за Германия или Австрия. Докладчикът посочва, че става дума за е, фондове, които в никакъв случай не бива да е, бъдат е, съкратени. Важно е средствата да се запазят, но същевременно всички региони да бъдат насърчавани с помощта на средствата по фондовете и времено да се използват ефективно тези средства. В изменение едно се предлага ориентиране на средствата най-вече към южноевропейски страни Фондът за миграция и обежище всъщност е специфичният инструмент за предоставяне на средства именно на страните, които са засегнати най-силно от явленията като обежище и миграция. Това при всички положения, ако се налага, естествено ще е, бъде предмет на обсъждане в пленарна зала и на съответното гласуване. Ние знаем колко ограничени са средствата на Европейския съюз и в този случай настояваме средствата на ЕСФ плюс да се използват по предназначение, а да не се отклоняват за други цели. Ще внесем съответните изменения и се надявам на едно конструктивно сътрудничество с нашия докладчик. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Господин Селимович сега има думата от името на Ауди. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с това, че ние определено подкрепяме предложенията на комисията, включително за сливане на различните фондове. Смятаме, че инвестициите в човешки капитал са от е, ключово значение. Особено важна е борбата с младежката безработица, която в някои страни членки е неприемливо висока. Действително е необходимо да се упоменат дем, демографичните промени, демографските проблеми, а също и необходимостта за приобщаване Знаем, че е, мерките в това отношение, по отношение на бежанците, са различни в различните страни членки. А също така считам, че има някои неща, които трябва да бъдат упоменати Инфраструктурата, например, е основна необходимост за регионите. Е, сега ЕСФ Плюс не може да бъде заместващ на фондовете за инфраструктура. Освен това, коментара за това, че трябва да се настроим към новите финансови реалности. Това е така, имайки предвид Брексит. Необходимо е да има и консултации с социалните партньори, защото в край на кращата те са тези, които се ползват от а, средствата. Страните с по-развити показатели по отношение на статистическите региони би следвало да инвестират повече тук се упоменават някакви цифри от порядъка на 15%, може да бъде и повече. Помощите с храни би трябвало да са придружени с мерки за приобщаване, защото хранителните помощи няма да решат единствено проблема. Те са необходими, но ако няма съпътващи мерки, това ще се окажат едни краткосрочни решения. Трябва да има и съответната гъвкавост, възможност да се реагира бързо по време на сменящи се приоритети. В последната криза видяхме колко бързо се случва това. Административното бреме трябва да бъде сведено до минимум, за да могат да се използват тези средства без излично администриране. Знам примери за а, толкова дълго проточили се административни процедури, че парите не стигат до хората, което е безсмислено. Действително трябва да се отчита европейския семестър и конкретните препоръки за страните. Но не, да не забравяме, че трябва да търсиме резултати, постигане на целите, а не просто да търсиме развитие на капацитета за освояване на средства. Инициативата за младежка заетост, тя продължава да ме безпокои, защото не навсякъде дава резултатите, за които очаквахме. На други места резултатите са и по-добри, отколкото очаквахме. Има смисъл да се включи тази инициатива в ESF+. Е но а, първо трябва да искаме да се направи оценка защо а, тази програма има успех в някои страни, а в други не, за да можем да управляваме по-ефективно средствата й. Ще подадем изменения в такъв смисъл и благодаря на докладчика, че удължи срока за това. Благодаря. Госпожа Зимер от ГОЕ, заповядайте. Благодаря ви. И аз бих желала да благодаря на нашия докладчик за предоставения ни доклад, както и за работата по него. Радвам се, че ориентацията е такава, че ние можем да подкрепим идеите на докладчика. Борбата срещу бедността стои в центъра на вниманието и това е изключително важно за нас. Е, освен това, 20% е, е, за крайна бедност, за изключване, социално изключване, както и за партньорство в социалната сфера са важни елементи. Същото се отнася и до кодекса за поведение в контекста на партньорството трябва съвсем точно а, да поясним, че ще внесем изменения а, във връзка с член 4, целта на а, Европейския социален фонд. Целта е създаване на високо качествена заетост, не само заетост. Ние не бихме желали временната заетост да бъде е, поддържана. Ние смятаме, че трябва да има финансиране и по отношение на равенство между половете е, като важна цел. Е, ЕСФ плюс е, е, предвижда е, най-малко 30% за равенство между половете ЕСФ Плюс също предвижда средства за социално включване и средства за мерки срещу материални лишения. Смятаме, че тук е необходимо едно увеличение от най-малко 4%, а може би и 5%. Ресурсите от фонда трябва да бъдат, така да се каже, едно допълнително финансиране 85% би трябвало да е финансирането на програмите е, срещу материалните лишения и материалната бедност. Този процент не бива да намалява, тъй като в редица държави членки има такива програми. Съгласна съм с изказването от страна на Алде при е, изразходването на тези средства и предоставянето на тези средства трябва да е, се мисли и за е, помощта, която съпровожда освояването на средствата. Трябва да мислим и за стратегическо помощ и включване и приобщаване. Наред с социалните партньори е, би трябвало е, да се обхванат и е, неправителствените организации. Те са много и различни. Трябва да помислим и за различните индикатори. Индикатора резултат би трябвало да бъде упростен, но да придобие по-голямо значение. И също времено един набор от данни трябва да се предоставя доброволно от крайните ползватели. Смятам, освен това, че трябва да насочим вниманието си към дискусията, която провеждаме и по отношение на общия регламент за структур, структурните фондове прехвърлянето на средства от ESF Plus към Invest ЕС. Invest ЕС или Invest EU е, е пазарен инструмент. Става дума най-вече за пазара, а не толкова за социално включване и е, сближаване. Не сме съгласни с прехвърлянето на средства от ESF е плюс в тази посока. И още нещо. което ще бъде повторение. Е, ние сме е, срещу макроекономическата институциализация с е, ЕСФ плюс и европейския семестър се е, мисли е, за евентуално сливане е, на е, двата инструмента, но трябва да имаме предвид, че има регионални различия в самите страни и е, трябва естествено да е, сме по-гъвкави, да е, се съобразяваме с тези различия и да включим е, в разсъжденията си и подходите и претенциите на регионалните и местните органи на управление. Тоест не само на национално равнище е, да се е, разглеждат нещата, така да се каже, като една е, средна цифра, да се мисли и за регионите и общините. В този смисъл ние ще разработим нашите предложения за промяна и се надявам, че ще работим експедитивно съвместно. Uh, Госпожа Ранки от името на Зелените. Благодаря. Колегите и докладчика вече коментираха основните моменти, затова съвсем накратко ще се изкажа. Отначало нека да кажа, че очакванията са доста високи, защото анализът е, показва, че има огромен проблем е, в Европейския съюз с социалното неравенство. И е, определено ЕСФ е един от инструментите, с които можем да работим. Затова и е, така натиск, напрежението да излезем с добри резултати е голямо. Искам да коментирам и връзката с социалния стълб, тук се спомена. Тук искам да упомена социалните права. Трябва да, те да станат реалност за всеки един в Европейския съюз и да е ясно, че за това работим посредством ЕСФ стълба за социалните права се оказа разочароващ в смисъл, че не се предвиждат законово задължаващи инструменти. Затова ЕСФ е фонда, който ще трябва да го превърне в реалност и затова в нашия доклад трябва да има една много силно формулирана връзка включително и е, между целите за инвестиции е, по ЕСФ. Отново искам да спомена и е, принципа на партньорство. Да, НПО-тата и гражданското общество са основни бенефициери, но трябва да е наясно, че те са тези, които държат на плещите си целия фонд и без е, тях нищо от е, свършеното не би било възможно. За това Единствено включването на техния глас в целия процес от формулиране на предложенията до изпълненията ще гарантира от една страна получаването на най-добри е, резултати за всички и е, тяхната ангажираност. И въпроса за е, включването на най-унеправданите лица – фонда за подпомагане на най-нуждаещите се е именно с тази цел и въпросът е защо предвиждаме само 4% и не предвиждаме никаква задължително изискване за страните членки. Би следвало да искаме минимум 4% инвестиции за подпомагане на най-нуждаещите се – от страна на страните членки, за да, е, а също така и до, е, с, възможности не само за подпомагане с храни, но допълнително съвети и така нататък. За тази цел трябва да има достатъчно средства. Работата е много важна. Благодаря на докладчика, че удължи е, срока за подаване на изменения. Обсъдахме въпроса на заседанията на докладчиците в Сянка. Да, трябва да работим бързо, но също е, всички вие, не само докладчиците в Сянка, всички и ние сме убедени, че когато формулираме изискванията за следващия финансов е, период – Независимо от това, че времето ни притиска, трябва да чуем гласовете на различните организации, различните дадености в отделните региони, защото само това ще ни осигури добри резултати. Благодаря. Sustituirla, lo cual es un poco Нашата председателка а, и се наложи да излезе от а, залата. Аз съм докладчик и ще трябва и да председателствам, което е малко неудобно. Томас Ман има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Скъпа Вероника, винаги, когато работиш по доклади, си много амбициозна и същевременно търсиш съгласие и аз съм убеден, че в крайна сметка ще се постигне добър резултат от консултациите с докладчиците в Сянка и останалите голенти колеги. Гюнтер Етингер представи е, бюджета или по-скоро своето предложение за бюджета, като постави някои акценти. Еразъм Плюс е, бе един от тези акценти. И това действително е, така да се каже, нашият е, знак, е, европейският знак, който е постигнал твърде много и предлага добавена стойност по отношение на ЕФС, ЕСФ. Плюс той каза, че ще има увеличение на средствата така че е, това увеличение трябва да стане или е, чрез увеличаване на вноските на държавите членки, или чрез намаляване на разходите. Е, аз приемам първия вариант за по-добър. Смятам, че трябва да се борим срещу съкръщаването на средствата, а трябва да потърсим повече пари и повече готовно заплащане от страна на държавите членки. Гаранцията за младежка заетост, да, тя се подкрепя от Европейския парламент и от комисията. Държавите членки обаче бяха на път, така да скаже, да провалят този инструмент, защото администрацията не работеше добре. Междувременно вече е, бе оказан натиск е, и този натиск трябва да продължи, така че започва да се работи по младежката е, гаранция. Трябва и по Европейския социален фонд. Плюс да работим по същия начин. Е, акробатични е, номера ще трябва да изпълняваме, ако трябва и упражнения. Е, няма нужда от неделни речи, а трябва просто да направим всичко възможно, така че средствата да се запазят и да се използват по предназначение, да се освояват рационално в полза на гражданите. Смятам, че това е изключително важно. Виждам, че и е, комисаря е тук. Е, за мен е, това е нещо много радостно и голяма чест, че го виждам тук сред нас. Вероника, ще трябва да мислим и за економическите сфери, и за социалните аспекти, и за териториалните аспекти. Съгласен съм с колежката Трибериус. Трибе трябва да е, мислим и за е, регионите, е, които се отличават с по-висока степен на бедност, включително и в богатите страни. Да не мислим единствено за страните, които сме приели, че са бедни и разполагат с по-малко средства. Така че е, това е един важен момент, е, а това, че е, ще трябва да работим всички заедно. Добре, дали ще можем да насочим нещата единствено към местното, към локалното равнище? Това е нещо по- особено. Ще трябва да проверим дали е възможно, но при всички положения основата е много добра. Е, докладчикът се е погрижил за това да получим е, един добър доклад, е, на основата на който можем да продължим с нашите обсъждания и съм уверен, че ще защитим славата на нашата комисия, а именно за това, че след дълги консултации, понякога и сложни консултации, успяваме да постигнем консенсус. Entre todos. No sé si la comisión quiere inter... Да, положителна работа се извършва от всички. Е, може би комисията ще иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател и госпожо докладчик. Докладчикът, кой, докладът, който проучихме, е много конструктивен и много добра база за по-нататъчна работа. Благодаря и за изказаните становища от членовете на Европейския парламент. Днес е, имаше и някои допълнителни е, предложения, които ние ще обсъдим много внимателно и е, ще проследим дискусиите при вас. Ще направя сега четири технически бележки по вашия доклад. Докладът поставя четири приоритетни въпроса във връзка с увеличаването на инвестициите за социално включване, социално приобщаване. Това действително е едно голямо предизвикателство в момента. В мотивите се говори за предварително финансиране, най-вече във връзка с мерките за младежи. Предварителното финансиране е правило, което е включено в общия регламент и се прилага по отношение на различните кохезионни и структурни фондове. А, 30% предварително финансиране бе отпуснато като изключение за младежката гаранция през 2014, когато имаше, така да се каже, една извънредно тежка социална ситуация. Изменение 15 заслужава внимание. Ние а, виждаме, че се предлага едно увеличение от 2% на средствата за социално включване мерки за борба срещу крайната бедност, т.е. към 25% е, предвидени за е, крайна бедност, е, да се добавят и още 2% за социално включване. Смятаме, най-общо казано, че нашето предложение предлага малко повече гъвкавост за държавите членки има две категории държави членки. Едните, които участват в момента в, и осъществяват програми по, от първата група и други, които работят по оперативни програми от втора категория или втори тип. Тези 2% очевидно се отнасят до мерки за изпълнение. Ще трябва да ги обсъдим по-подробно. Изменение 17 предлага по отношение на цел 11 някои промени във втора глава конкретната цел 11 се отнася до целенасочени мерки за борба срещу крайната бедност, правилата в момента не са са точно такива, както се предлага. Е, за да променим нещата съгласно това изменение, ще трябва да е, пипнем и глава трета и да променим някои неща там. Така че е, тук имаме известни е, съмнения, тъй като от друга страна се борим за упростяване, а пък едно такова е, смесване на мерките по глава 2 и глава 3 не са непременно в този дух. Опрощяването на правилата в регламента за общите разпоредби РОР се отнася най-вече до контрола, до задълженията на управителните и ръководните органи за отчитане на постигнатото на средствата, аудитиране и така нататък. Стана дума за партньорството. Има вече една, един обявен конкурс във връзка с споделеното управление, защото във всички случаи става дума за споделено управление за общини или региони или други единици в е, РОР и в ЕСФ плюс е, е, в предложението, а именно член 11, става дума за включване и на социалните партньори в това споделено управление. Социалните партньори са ключов, много важен партньор на място. И сега съгласуването с европейския семестър и социалният фокус. Това бе първоначалното намерение на комисията, всъщност да погледнем нещата от два ъгъла, да видим как точно се развиват специфичните цели и как се изпълняват те. И от друга страна семестъра. Семестърът като от сам по себе си всъщност отразява постигнатите резултати по отношение на социалните права. Е, с тези е, кратки бележки приключвам изказването от страна на комисията. Докладът, според нас, е една много добра основа за по-нататъчна работа. Благодаря ви. Благодаря на комисията Не зная дали има и други изказвания а, от страна на колегите. Трябва да кажа, че не реагирах по-отделно на изказванията на докладчиците в Сянка. Смятам, че всички изказали се а, направиха добри предложения, а, интересни изказвания и благодаря на всички за техния принос към тази дискусия. И така можем да приключим с тази точка от дневния ред и да преминем към следващата точка – Нека да ви съобща преди това обаче, че на 25 септември в 12 часа приключва срока за внасяне на предложения за изменения. Нямаме много време до тогава, но след това през октомври ще обсъдим измененията през ноември е, по време на сесията ще е, трябва да обсъдим нещата и в пленарна зала и да гласуваме. Така че аз много се надявам, че действително ще се движим в рамките на този график. И че ще е, можем да се поздравим с приемането на доклада в пленарна зала. И така, сега а, преминаваме към следващата точка. Семинар относно Европейския социален фонд Плюс. поздравявам нашите а, гости. Нашият а, а, стар приятел, добър приятел и бивш комисар Ласло Андор. А, добър ден, госпожи и господа. Много а, спомени навява тази зала и то приятни спомени. Сега а, ще говорим за а, ИСФ и за а, начина по който се регламентират нещата във връзка с новия и настоящия финансов период. Някои от елементите се повтарят, но ще трябва да обсъдим тези елементи и от предишния отчетен период. И така, нека да ви запозная с отделните елементи в моето изказване. Еволюцията ще проследим на ЕСФ и ЕСФ плюс освояването, като ще се спрем на аспектите на качеството и количеството в зависимост от различните видове държави членки. Ще потърсим решение за някои различия. И така, нека да направим връзка с предишната дискусия. Ще ви напомня, че през ноември 2010 година започна всъщност цялата история – с Европейския фонд, социален фонд. Предложението бе представено и то днес вече е реалност и ние търсим един по-добър вариант. Еволюцията предполага постоянни усилия въвеждане на нови елементи, подобряване на наличните елементи, иновации, а също и, и нови правила, нови разпоредби. Да, говорим за еволюция, не за революция, тъй като нещата се развиват последователно и плавно. Комисията Баросо всъщност залагаше на дефинирането на обема, как точно ще се дефинират политиките, как ще се използват средствата по отношение на социалното включване, как ще изглежда механизма за прехвърляне на средства от един фонд към други, какво ще се направи за младеща и накрая упростяването предишния период от многогодишната финансова рамка всъщност предвиждаше така да се каже по силно на връзка с политиката на кохезия. Европейския социален фонд предполага обаче едно развитие на европейско равнище, 10% за кохезионна политика. Е, това е, така да се каже, е, повече от 100 е, билиона. Това действително е деликатен въпрос ще трябва а, да помислим как точно ще се развият нещата, а, но при всички положения ще трябва да дефинираме нещата и на европейско равнище а, от гледна точка на а, всички фондове и фин, финансови инструменти на европейско равнище. 2020 година а, вече нещата са в оперативна фаза хората обикновено се съгласяват с важността на ЕСФ и се говори за връзка с европейския семестър. Социалното включване на много от говорилите преди малко говориха за така, увеличаване на е, процента тук на дела е, от средствата 20 до 25 процента, но трябва да ви кажа, че тези 20% е, са гарантирани. Когато през 2011 година се направи предложението, много от хората поискаха повече средства, но съвета не се съгласи. И много от заинтересованите страни и потенциалните участници, в крайна сметка, е, по този начин е, не можаха да се включат активно. Е, да, и в крайна сметка тези 20% бяха гарантирани. Господин Баросо тогава дори се колебаеше и се съмняваше дали ще може да запази тази много важна сфера е, минимален дял от 20%, това е нещо, което при всички положения трябва да бъде е, гарантирано стабилно и е, да мислим не само за задържането на този дял, но и за увеличаването му. Вие сте прави в това отношение. Хубаво е да запазим и а, съответните дялове, когато говорим за споделена отговорност или споделено управление. Да мислим и за бъдещето през 2011 година, в самото начало на преговорите, когато стартирахме с младежката инициатива, на практика нищо не бе гарантирано ние не бяхме сигурни, че ще можем да обезпечим функционирането на Европейския социален фонд. Но ето, че в крайна сметка той вече е много по-видим и инициативата за, младе, за младежите е свързана с е, едно заделяне на е, немалко средства, 10%. Е. Потвърдени са така основните елементи, върху които се гради младежката инициатива. Европейските капиталови инвестиции са не съвсем стабилни. Е, става дума за облигации, които се издават на базата на политики. Това е, е макар и малка, за сега все още несигурна, иновативна стъпка, но аз съм сигурен, че ако тя се осъществи, ще можем да говорим за едно значително подобрение на социалното включване. Има притеснения все още, те са оправдани, но има и причини да е, упорстваме и да се опитаме да реализираме тези идеи. и да а, мислим а, за това, че в никакъв случай не бива да диверсифицираме е, нещата в рамките на фонда един по-малък фонд се смята за така знак за упростяване, т.е. не се върви по линия на сливането. Съгласуване на политиката в държавите членки, гарантиране на отделните финансови е, инструменти. Е, от практическа гледна точка това е нещо много важно. Как точно работят държавите членки? Как освояват средствата? Е, аз ще се спра на този е, въпрос, но трябва да ви кажа, че е, има. Е, е много е, важни въпроси, когато говорим за ЕСФ и ЕСФ+, но освояването е един от най- Важните моменти трябва да се следи за редовност, за законосъобразност, за социална конвергенция, е, дали е, тя трябва да се разглежда като е, резултат или като цел в рамките на ЕСФ. Това е сериозен въпрос, но при всички положения ефекта върху растежа е, нещо много важно. Оценката е свързана с всички тези елементи, е, социалните е, партньори, е, всички от тези, които работят в рамките на социалната политика и я формират, са ангажирани с размисли по тези въпроси Степента на освояване е, е много критичен въпрос. Дали става дума за ниска степен, за по-висока степен, дали има промени по отношение на е, и флуктуация. Е, това е въпрос, който трябва да се проследи много внимателно. Има в някои случаи политически, економически, административни слабости или причини, нека да кажем, за флуктуацията. Но нека да погледнем сега как изглеждат нещата в конкретния табличен вид, който ви показвам на екрана. Опитът на различните държави членки е различен. За целия 7 годишен процент, период в някои страни, които са на върха, са освоени повече от 90%, в други обаче процентът е доста по-нисък. Така че имаме различни категории, различни случаи и на основата на е, данните и анализите, ние препоръчваме е, да помислим за различни категории страни. Страни с силен е, административен капацитет или с слаб капацитет, а също и с добре съгласувана или недобре съгласувана политика. Австрия е рекордьорът, шампионът, повече от 90% освояване защото там има съгласуване на политиката, идентифициране на националната политика с европейската политика. Испания не може обаче да се похвали с добър национален административен капацитет. Инак нещата не са чак толкова зле. Обединеното кралство има а, добър административен капацитет, но много слабо идентифициране с европейската социална политика. И по тази причина исторически ниска е степента на освояване за Обединеното кралство. Румъния слаб административен, недостатъчен административен капацитет и недостатъчно съгласуване с европейската политика, най-вече по отношение на интеграцията на ромите, достъпа до обучение. Румъния е, така да се каже, хроничният болен в рамките на ЕСФ. И сега, ако помислим за това как какви средства можем да използваме, за да преодолем тези различния. Тези различия ще трябва да ги потърсим на европейско равнище. Аз говоря за а, ниска степен на освояване на по-малките инструменти, да кажем Европейския фонд за глобализация. А, тук Има доста по-дълги срокове за предоставяне на средствата. И по тази причина, именно Обединеното кралство, да кажем и някои други страни, не бяха съгласни с концепцията на този фонд. Но все пак трябва да кажем, че и в рамките на Обединеното кралство има различия е, не всички споделят мнението на Уестминстър. Много а, разумно комисията предложи префинансиране по отношение на младежката инициатива в момента на а, криза, а, като а, се предлагаха подходящи индивидуални решения и а, това би трябвало да се запази като така, основна идея и в рамките на SF+. В фонда обаче има, така да се каже, една определена стабилност или твърдост, която в някой случай трябва да бъде е, преодоляна. И какви са, е, така да се каже, стереотипите за разрешаване на проблема, е, опростяване и гъвкавост? Но те не предлагат непременно цялостно решение на проблемите – Опростяването е насочено най-вече към изискванията на малките клиенти. Гъвкавостта предполага адаптиране към промените и разнообразието. И естествено и повече време. Националният принос за повече комплексност, така, допълн... излишно регламентиране. Е, това е, е въпроса, който трябва да бъде разрешен, а също и е, търсенето на едно балансирано решение и съгласуване на упростяването и законосъобразността или редовността. Много важно е, естествено, да има съгласувана политика. този смисъл е важно да поработим и е, по друг въпрос, е, да дадем повече правомощия на е, местните актьори някои от местните актьори трябва да имат възможност да се свързват директно с европейското равнище, да кажем, когато става дума за интегриране на мигрантите. Градовете би трябвало да бъдат именно тези местни представители или актьори, които са по-конструктивни, ако имат пряка връзка. Социалните партньори в някои случаи укрепването на капацитета се свързва някакси с приоритизиране и фаворизиране на определени социални партньори по политически причини. Това е неприемливо. Социалните партньори е, трябва да се насърчават, е, включително и на европейско равнище, макар че те играят е, особено важна роля на национално равнище. И Европейския фонд за глобализация, НЦ-2, е, тези региони могат да бъдат е, много по-полезни и да се развиват много по-добре, ако им се позволи да прилагат директно разпоредбите и да се възползват директно от възможностите така че пледирам за по-добри връзки и за по-рационални е, концепции в това отношение. Какви са заключенията? Трябва да гарантираме е, целите заложени в е, МФР, специфичните финансови инструменти ESF+, конкретните програми, да инвестираме в административен капацитет, там е, обаче има определени ограничения. Това е, е. Тук напомням за клаузата за нищожност. Освен това трябва да насърчим и ангажираността заедно с е, националните, националното равнище и местното равнище, да се мисли за съфинансиране, да се определят така, дяловете при това съвместно финансиране. Е, има и много други неща, но най-важното чухте вече. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Tiene на парабра la сеньора Саме. Ще трябва сега да ни напуснете. Много подробно беше изложението ви. Сега ще, ви да, ще дам думата на Мануела Самек, която ще сподели с нас опита от настоящия програмен период. Тя е ръководител на Института за социални изследвания. Благодаря, благодаря ви и за поканата. Става дума за информационна бележка, която изготвихме за вашата комисия в началото на годината преди да излязат, излязат новите предложения за ESF+. Зададохме си въпроса в каква степен промените в законодателството в рамките на настоящия програмен период са се отразили върху бенефициентите по отношение на изпълнението на проектите. Основният акцент е върху упростяването и административния капацитет. Направихме преглед най-вече на основните налични инструменти. Извършихме и работа на терен под формата на интервюта и проучвания. Свързахме се с почти 90 заинтересовани страни по ЕСФ, сред които най-вече бенефициенти, управляващи органи и експерти. Кои са основните проблеми, които очертахме във връзка с промените в рамките на настоящия програмен период в сравнение с предходния? И кои са унеси промени, които засегнатите бенефициенти смятат за най-уместни. Първата промяна е по-силният ангажимент по ЕСФ за приобщаващ растеж. Това е важно, тъй като акцентът върху социалното приобщаване под формата на 20% от общия размер на сумите за подобни мерки означава, че участват и бенефициентите и че се насърчават нови видове действия, доста по-различни от действията по ЕСФ в миналото. Става дума не само за обучение или за услуги по трудоустройване, а и за интегрирани социални мерки, отнасящи се до различни области от социалното приобщаване. Това отваря възможности също така и за участието на нови целеви групи, не само на безработни, но и на хора в много неравностойно положение, хора много отдалечени от пазара на труда, като роми, мигранти или бездомни. Както казах, отварят се и възможности за участието на нови бенефициенти. Не само на обичайните бенефициенти по ЕСФ, но и на организации на гражданското общество, на НПО или на общини. Общините могат да изиграят много важна роля, както вече бе казано. Важно е да не забравяме за това, тъй като е важно кои според бенефициентите са основните промени в рамките на настоящия програмен период. Една от най-важните промени е упростяването на системата за изпълнение в сравнение с предходния период. В рамките на ЕСФ това не бе особено голяма промяна, тъй като още през предходния програмен период 2007-2013 по ЕСФ вече се експериментираше с форми на упростени форми за изпълнение и упростени варианти за разходите. В рамките на настоящия период тези модели бяха приложени към други фондове. По линия на регламента за ЕСФ бе възможно също така комисията да прилага и нови форми за упростени варианти за разходите чрез делегирани актове. Бенефициентите по ЕСФ, както и управляващите органи, смятат, че това е важно, тъй като то им гарантира повече правна сигурност. Това от своя страна води до спад в броя на грешките – понижава също така административните разходи и административната тежест, както за управляващите органи, така и за бенефициентите. Други два важни въпроса, изтъкнати от бенефициентите, са свързани с изграждането на капацитет. По настоящия програмен период има конкретни разпоредби, изискващи от управляващите органи да посочат конкретните действия за изграждане на административен капацитет, както по споразуменията за партньорство, така и по оперативните програми. Освен това се поставя акцент и върху партньорството. Партньорството е много важно, най-вече с оглед на мерките за социално приобщаване. Това са въпросите, които смятат за уместни бенефициентите по ЕСФ какви полки си извлякохме от проведените интервюта. Те съвпадат с констатациите от проучвания, проведени през изминалите години от комисията и от парламента. Кои са основните проблеми. Най-вече, що се отнася до новите бенефициенти по ЕСФ, като НПО, общини и организации на гражданското общество и най-вече по-малките бенефициенти, които именно са онези, с които имат новаторски идеи. Проблемът е, че те не са свикнали с правилата по Европейския социален фонд. За тях е много трудно да прилагат тези правила. Що се отнася до циклите по проектите, има проблеми в началото на цикъла, когато става дума за подаването на заявленията и достъпа до финансиране. Според бенефициентите няма достатъчно информация за възможностите за финансиране по ЕСФ. Не се предоставя също и достатъчно помощ на онези, които искат да участват със своя проект в покана за представяне на предложения или в тръжна процедура. За тези субекти е много трудно да узнаят към кого могат да се обърнат кой може да им помогне при подготовката на предложенията им. Това е така, тъй като има голямо разминаване между правилата при отделните управляващи органи. В един и същи регион, по един и същи проект, мерките за социално приобщаване, например, се управляват от един орган, а мерките за заетост и обучение се управляват от друг. Така че е много трудно човек да се запознае с относимите правила. Кратки са също и сроковете за подаване на заявление. Обикновено те са два месеца. Това никак не е много, особено когато Става дума за по-комплексни, по-новаторски проекти. Този срок не е и достатъчен, за да се установят ефективни партньорства. Друг проблем е използването на електронните платформи. По принцип те би трябвало да намалят административната тежест за бенефициентите, но всъщност биват възприемани като много сложни и недостатъчно гъвкави, тъй като се използват за обичайните дейности по ЕСФ, като дейности по заетостта и дейности за обучение. Трудно се прилагат тези платформи към по-различни проекти. Друг проблем е свързан с дългия и недостатъчно прозрачен проект, процес, извинете, на подбор. Много е трудно в доста държави да се разбере какви точно са критериите за подбор. А що се отнася до изпълнението на проектите, според бенефициентите има прекалено много и прекалено сложни правила за допустимост. Освен това се изисква и голям брой документи, за удостоверяване на разходите. Това също се дължи на припокриването между европейските, националните и местните правила за управление на програмите. Освен това, има и много различни възможности за тълкуване на правилата за допустимост. Най-вече новите или по-малки бенефициенти по ЕСФ – разполагат с ограничен капацитет за административно управление. И накрая изискванията за докладване и за допустимост на разходите. Много често има излишни такива изисквания, голяма е бюрократичната тежест, има и много различни процедури за контрол и одит. Тези процедури се прилагат на много различни нива. Нерядко са възможни различни тълкувания, което води до голяма несигурност във връзка с това, кои са допустимите разходи. Много строги са изискванията също така за събиране на данни, за отчитане и архивиране. Има също така и забава при плащанията. Тук виждате някои цифри. Зелената линия показва броя на бенефициентите, според които новия регламент достига до заинтересованите страни. Червената линия показва онези, които не смятат така. Има много въпроси, които не са решени според бенефициентите от регламента. Например, въпроси свързани с контрола и одита, както и проблеми свързани с функционирането на ИКТ платформата доколко са полезни използваните инструменти. Повечето от бенефициентите, с които разговаряхме, твърдят, че най-важният инструмент са делегираните актове за упростените варианти за разходите. Държавите членки са предприели някои действия с цел подпомагане на бенефициентите, но според повечето бенефициенти тези мерки не са били достатъчни. Според бенефициентите, административната тежест продължава да е значим проблем и по време на настоящия програмен период. Въпросът за това как програмите по ЕСФ да могат да включват и по-новаторски проекти, комбиниращи различни действия и различни източници на финансиране, все още е предизвикателство. Друг значим проблем са и големите съкръщения в бюджета. Друга констатация е, че има нужда от подобрения, както на ниво Европейски съюз, така и на национално и на местно ниво. На ниво Европейски съюз трябва да се упрости структурата на управление. Необходими са по-малко, по-ясни и по-стабилни правила. Трябва по-широко също така да се използват упростените процедури и упростените варианти за разходите. Но тук трябва да сме внимателни трябва да се взема предвид специфичния контекст на действията по ЕСФ, особено когато става дума за социалното приобщаване. не може да се счита за добър резултат по една програма само осигуряването на заетост за бенефициентите. Заетостта не е добър показател. Освен това, трябва да вземем предвид и изграждането на капацитет. Трябва да се работи по-активно за изграждане на капацитет както на ниво управляващи органи, така и на ниво одит и бенефициенти. Най-вече по новия ESF е плюс в рамките на който са обединени различни фондове с различни традиции, различен опит, ще бъде много важно да се работи по този въпрос. Трябва за целта да се споделят най-добри практики. Много е важен и въпросът за по-активното участие на заинтересованите страни по ЕСФ. Не само на социалните партньори, но и на градовете, на НПО, на организациите на гражданско общество и на общините. Тези субекти могат да допринесат за разработването на мерки за упростяване които могат ефективно да допринесат за успеха на действията. Те могат също така да допринесат и за разработването на насоки, изготвянето на наръчници, които пък да допринесат за гладкото изпълнение на програмите. Тези заинтересовани страни трябва да могат да участват още от самото начало, от етапа на разработване на програмите. Благодаря. Благодаря, госпожо Самек. Сега думата има господин Брузаитис. Той е директор на ППМИ, Институт за публична политика и управление в Вилнюс. Uh, госпожо председател, уважаеми депутати, за мен е чест е, да присъствам днес е, тук и да споделя е, резултатите и идеите от нашето проучване за Европейския парламент за това как европейското финансиране се използва за борба с е, бедността сред децата. Средствата са от Европейския социален фонд и от е, фонда за подпомагане на най-нуждаещите се. Бих искал да а, коментирам първо и понятието бедност сред децата, как се измерва тя. Какви са реакциите посредством политики на европейско ниво? След това ще разгледам а, какво правят двата фонда, ЕСФ и фонда за подпомагане на най-нуждаещите се. А, ще дадем обзор и предложения за подобрения в бъдеще. Детската бедност сама по себе си има много измерения. Смята се, че това е липса на пари Естествено, детето обаче е лишено от ред аспекти, е, свързани с неговия живот и развитие. Затова се възприема подход основан на правата, т.е. децата имат право да не бъдат подлагани на лишения, да имат е, храна, здравеопазване и така нататък. Това са основни права, застъпени в Конвенцията за правата на детето на ОНЕ, която се подкрепя и от Европейския парламент, е, комисията и съвета в е, последното им становище. Тоест явлението е много пластово и сложно. И е, научните изследвания ясно е, сочат, че реално бедността на е, родителите е причина за това явление. И децата, които живеят в подобна бедност, има много голяма вероятност е, и като възрастни да се озоват в същото положение. Тоест, създава се един порочен кръг на трансфер между поколенията, който ние искаме да прекъснем. В такъв смисъл, тук виждате е, данните за Европейския съюз. Статистиките, с които се отчита бедността сред децата, не са, не, не, не са идеални инструменти, защото те отчитат всъщност бедността на домакинствата. Там трябва да се измерва и риска за социално изключване. Над една четвърт от децата в Европейския съюз през 2016 са се намирали в положение на риск от бедност и социално изключване. А 8 е, милиона са застрашени от е, тежка е, материална недостатък, е, т.е. от липси чисто на материално ниво. Виждате тук посочените цифри. Те показват различните аспекти на риска на бедност и социално изключване. Червения цвят показва именно риска от сериозни материални лишения. Виждате, че делът на децата в домакинства, които се сблъскват с това явление, е много различен. В Швеция и Люксембург е 1%, но в България и Румъния цифрата е 25% до една трета. Тоест, проблема там е много сериозен. И динамиката е различна. Общия брой на децата, които живеят в условия на сериозни материални лишения в Европа, леко се е понижил в последното десетилетие, но а, поне в 10 страни членки реално техния брой или дял се е повишил. Какви са реакциите на ниво политики? към този проблем, който не намалява, той си остава достатъчно остър в много страни членки. На европейско ниво има много е, висока степен на съгласие, че трябва да има целенасочени политики, които е, да са насочени и е, към децата, и към родителите, за да се прекъсне този порочен кръг на бедността. Комисията излезе с препоръки. Бяха формулирани заключения на съвета. Парламента също направи съответни е, декларации. Тоест, като цяло консенсус съществува. Но, ако разгледаме националните стратегически рамки, е, програмите по европейското полугодие – Виждаме много засилен акцент върху бедността, но практически не съществуващ такъв върху бедността сред децата. Голяма част от националните е, програми не анализират това явление или го анализират, но е, препоръките в е, този смисъл – намаляват. Е, от 2013 е имало 7 такива формулирани, последно, миналата година нито една. Тоест, като цяло политическо, светлината на политическия прожектор на ниво Европейския съюз към страните членки е много ниско анализирахме няколко е, програми, е, с изключението на фонда за подпомагане на най-нуждаещите се. Европейските фондове в този е, период се обръщат към явлението бедност и социално изключване, правят го много по-видимо но не се обръщат непременно към проблема де, бедност сред децата. И е, децата, които лиша, е, живеят в е, условия на сериозни материални лишения. В такъв смисъл е необходимо да се търсят намеси с съответни средства, насочени конкретни към децата в риск от бедност. Затова пледираме да се работи и по инициативата за Европейска гаранция за децата е, на Европейския парламент. Там се очертават ред е, области, които са насочени директно към децата. Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се, разбира се, прави това директно с помощи за храна, с мерки за социално включване. С, по ЕСФ се работи по програми за предоставяне на възможности за помощ при отглеждане на децата достъпно и приобщаващо образование, особено основно такова. Има и някои мерки в някои страни членки за предоставяне на социални жилища и да се дава приоритет на семейства с деца. Съществуват и други мерки. Тези е, мерки са по-видими на ниско ниво, на ниво проекти. А когато е, разгледаме така като общо това как страните членки използват финансирането за справяне с проблема детска бедност, там картината не е толкова ясна. Да, една четвърт от ЕСФ е отделена за средства за социално приобщаване – но примерно само 8 милиарда отиват към мерки за предотвратяване на ранното напускане на училища и не е ясно какви средства отиват за борба с бедността сред децата. Поне по настояще съществуващите административни данни по ЕСФ това не е възможно да се определи. Малко по-ясни са данните за фонда за подпомагане на най-нуждаещите се. Там е доста ясно какъв е дела на помощта, която се предоставя за деца в тежки които живеят в условия на тежки материални лишения. Има данни също и за образование по средствата за Фонда за регионално развитие. Научните е, изследвания показват, че образованието на децата е изключително важен фактор в възможността да бъде прекъснат този порочен кръг. Какво се очертава като цяло? Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се предоставя помощ на 11 милиона деца под формата на помощ с храни. Много малко са мерките за социално приобщаване и съответно броя деца обхванати от тях. Съществуват ранни признаци, че е, мерките по фонда за най-нуждаещите са доста ефективни. За ЕСФ, както казах, е, картината далеч не е толкова точна. Страните членки активно инвестират в области, свързани с бедност е, сред децата примерно предоставяне на ранно образование, предотвратяване на напускане на училище, предоставяне на здраве, опазване и други социални услуги, деинституционализиране и проучвайки е, отделните страни, въпреки, че картината не е много точна, установяваме и конкретни мерки. Там, където държавите членки изпълняват национални стратегии по национални рамки за инвестиране в приобщаването. Подобни инструменти са използвани много ефективно. Примерно в Полша има подобна инициатива която е, подобрява възможностите за достъп е, за ранно образование, особено в земеделските райони. Това е общата картина. Нека сега да премина към заключенията и препоръките. Що се отнася до е, предстоящия програмен период – и регламента SF+, определено видимостта на проблемите, свързани с детската бедност, е, се повишава и е изключително важно да а, е, кажем това. Има и ред а, е, възможности, от които можем да се възползваме, а именно съществуващото условие, което очаква от страните членки да разработват национална стратегическа политическа рамка, в която да се включи и диагноза за така, установяване на факта за това каква е картината за детската бедност. Страните членки биват насърчавани да подобрят националните си стратегически и политически рамки. Много е важно да се възползват те от тази възможност, за да могат да включат проблема с детската бедност в общите политики, особено тези страни, в които проблема е по-остър, така както показа слайда с статистическите данни. Една важна възможност за страните членки е примерно да формулират конкретни цели, свързани с феномена детска бедност, да може тези цели да бъдат измерваеми. Друг, друга възможност е тези страни, където проблема е по-остър, да предвидят задължителен дял от ЕСФ Плюс да бъде насочен към предоставяне на услуги директно свързани с децата. Би могло това да се разработи на географски признак, а също така и да се е, ползва опита на, по, на страните, които имат по-големи успехи. Там е, определено се използва масово географския признак. Като е, се почива на този признак, се избягва и проблема с стигматизацията. Формулираме и други категории за намеса, примерно е, създаването на общи е, показатели, примерно е, брой деца под, на възраст под 18 години за целия фонд ЕСФ плюс брой обхванати деца. Естествено, административното бреме трябва да бъде максимално ограничено. Усилията за събиране на информация и статистика в това отношение ще предоставят една много по-ясна картина за това явление. Действително, казва председателката, това е един от проблемите, който особено интересува нашата комисия. Благодаря ви много за участието. Сега ще повдигнем и много важния въпрос за транснационалното естество на е, ролята на ЕСФ. Добър ден на всички. Е, е, аз ще е, се спра само на някои моменти, които не бяха засегнати от предишните оратори. Ще говорим най-вече за някои заключения във връзка с работата на транснационалната платформа по ЕСФ Съгласна съм с първият оратор. Мануела, трябва да търсим повече ангажираност по отношение на партньорството. Това е предизвикателство, пред което сме изправени. Партньорството улеснява, ускорява процеса на учене както по отношение на управленските органи на различно равнище, така и по отношение на останалите заинтересовани страни, така че ние можем в рамките на, едно, на един взаимен обмен да научим повече. Принципите на партньорството са важна основа за транснационалната платформа ЕСФ. Фландрия в Белгия активно участва в програмите с, във връзка с изпълнението на задачите по отношение на ЕСФ. Това са програми, които обхващат пазара на труда, а и много други сфери. Оперативните програми и са свързани с определен цикъл от консултации. за интересованите страни се канят на, да участват в тези консултации, за да могат да изразят своето мнение – управляващите органи също представят своите виждания. На местно равнище партньорствата показват много добри резултати. Един пример от България. В България бе постигнат напредък през последните години по отношение на мерките срещу бедността сред децата. Управляващият а, орган а, е, институционализира определени цели в рамките на споразумението за партньорство с различни неправителствени организации по този начин допринася за укрепването на техния капацитет партньорствата, ако те са добре е, замислени и изпълнени, могат да бъдат много полезни за укрепване на капацитета и на е, публичната администрация, и на е, другите заинтересовани страни. Бедността сред децата е много важен въпрос във връзка с общия проблем борба срещу бедността и социалното изключване. През настоящия програмен период децата са една специфична цел. Предлагат им се много повече възможности в рамките на средствата, които се отпускат през програмния период за специфични мерки по отношение на децата като целева група. Но, освен това, ние можем да продължим с въпроса за това как ЕСФ използва а, средствата, с които разполага в борбата срещу бедността и социалното изключване. 20 и повече от 20% а, е делът, а, който се полага а, именно на тази, този кръг от мерки. В частност, става дума най-вече не само за борба срещу бедността, но и за включване в пазара на труда и улесняване на достъпа до заетост. С предотвратяването на а, социалното изключване, насърчаването на социалното включване е а, много важен елемент още в ранна възраст. И за това а, децата са много важна целева група. 25% от ЕСФ през настоящия програмен период се отделят за мерки за подпомагане на деца и на младежи, така че да се улесни достъпа им до заетост, до пазара на труда. Ще дам и друг пример – институционализацията е на лице в много държави членки. И то не само в държавите, в които съществуват условия ексанте. В РОР се предлагат подобни мерки във всички, за всички държави членки – като вниманието се насочва не само към ликвидиране на бедността, но и към насърчаване на социалното включване. Административният капацитет, професор Андор говори по темата. Съгласна съм, <clears throat> че укрепването на административния капацитет на управляващите органи на различни равнища е много важно условие за ефективното използване на средствата от фонда. Насочвам вниманието на уважаемите членове на Европейския парламент и на техните сътрудници – към цел 11, която се отнася именно до административния капацитет на публичните органи, на публичната администрация, но и към укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни. Има и програма за подпомагане на преструктурирането. Това е, е вече програма от е, друга сфера, е, но тук поставям въпроса, свързан с съгласуването на различните е, финансови инструменти, е, координирането на средствата и усилията, защото е, ЕСФ Плюс може да бъде подпомогнат и от други финансови инструменти. Изключително важно е укрепването на капацитета, защото по този начин ще се подобри е, борбата срещу е, бедността, срещу социалното изключване, ще се улесни достъпа до пазара на труда, до обучение и в крайна сметка ще постигнем крайната цел социално включване. Да, благодаря. Много, много интересни наблюдения. Благодаря на всички наши е, оратори в изслушването за това, че споделиха а, своите виждания с нас. А, а, много хубаво е, че по този начин а, можем да обобщим а, основните изводи, свързани с дискусията, която провеждаме. Първо, първият въпрос е свързан с освояването на средствата, най-вече във връзка и с инициативата за младежка заетост. А, това е, е много важна тема за Европейския парламент. В много държави членки е, е трудно да се набавят средствата за мерки е, срещу бедността сред деца и младежи. И затова е много важно, че имаме инициативи като инициативата за младежка заетост, където нямаше изискване за съфинансиране. Е, междувременно вече отпадна, е, почти отпадна и предварителното финансиране. Въпросът е какво е въздействието на това предварително финансиране. Ние знаем, че а, е, има държави членки, а, които са а, много напред и други, които имат а, доста по-солидни проблеми с средствата. Фондът, Европейският фонд за подпомагане на най-нуждаещите се, би трябвало да бъде интегриран в по-висока степен по линия на да, определена програма се е, отделя материална помощ. Е, същевременно това също е свързано с определени социални ефекти. Но е, съществува при едно такова съгласуване и сливане, така да се каже, на финансовите инструменти опасност от разводняване и размиване. Някои колеги е, насочиха вниманието ни е, към тази опасност. Трябва да внимаваме. Е, как обаче да разкъсаме, да разчупим на е, този е, порочен кръг? Това е основният въпрос, който стои пред нас. И така, е, много важни бяха споделените мисли. Е, този следобед не знае дали комисията би желала още веднъж да вземе думата, дали има желаящи да задават въпроси или да направят изказвания? Не. Господин Андор, ще допълня още няколко изречения. Младежката инициатива. Постигнахме целта с рефинансирането и връзката с економическата ситуация – младежката безработица е свързана пряко, така да се каже, с економическите процеси, економическия цикъл. Това не бива да се забравя. Предварителното финансиране бе абсолютна необходимост през 2014-15. Независимо от това дали ще свържим младежката инициатива с НСФ плюс или не, важно е младежите да не отпаднат, така да се каже, от цикъла. Ние се нуждаем от подобна финансова интервенция от страна на Европейския съюз. тъй като държавите членки разполагат с по-малко финансови средства за маневриране. Вие накрая зададохте въпроса как да разчупим или да разкъсаме този порочен кръг сложен въпрос. Нуждаем се от повече внимание по отношение на предотвратяването на превенцията. По-ефтино и по-лесно е да предотвратяваш, отколкото при настъпило бедствено състояние да действаш за намаляване на нежелани явления. Е, в Обединеното кралство имаше е, подобни примери. Е, много от мигрантите в крайна сметка бяха, изпаднаха в крайна бедност или в състояние на социално изключване. Общините, регионите, игнорираха а, въпроса с превенцията а, и а, се озоваха именно в едно положение, в което трябваше вече да се отделят много повече средства, а, за да се решат проблемите на мигрантите. А, въпроса с ромите в балканските страни също а, е въпрос, който опира и до а, състояние на бедност, хора изложени на материални лишения и също времено вече се е стигнало до едно положение, в което са необходими много средства, за да се а, постигне социалното включване. А, финансиране, рефинансиране, очевидно и на европейско равнище е, трябва да бъде предвидено, защото само на национално равнище нещата няма да се разрешат. Госпожа Самек, само няколко бележки. Съгласна съм с онова, което каза Андор. Що се отнася до младеща, трябва да се вземат предвид не само економическият цикъл и кризата. Ясно е, че младежката безработица е по-висока там, където економическите условия са по-неблагоприятни. Друг проблем е и регламентирането на пазара на труда както и прилагането на политики, способстващи прехода от образователната система към пазара на труда. Трябва да работим по-активно за мерки за обучение, както и да видим какво може да се направи при определени условия. Има също и проблем с отпадането от училище. Нерядко в много държави членки от това са засегнати немалко млади хора, които изобщо не търсят работа, не са официално регистрирани като безработни, но са безработни и не търсят работа. Засегнати са също така и млади жени с деца. И тук опираме до въпроса за грижите за децата. Въпросът с предварителното финансиране, е свързани с економическата криза и финансовите ограничения. Не съм много добре запозната с фонда за най-нуждаещите се, ФЕАТ, но Що се отнася до най-нуждаещите се, трябва на местно равнище да се приложат нови действия, да се обединят различните видове подкрепа за жилищно настаняване, продоволствена подкрепа, обучение и заетост. Обединяването на ФЕАД с Европейския социален фонд би било добра идея. Действително става дума за различни фондове с различни цели, така че няма да е лесно да се уеднакви управлението им. Така че управляващите органи наистина да предприемат действия на много нива. Muchas gracias, señor Благодаря, господин Бозайдис. Съвсем накратко ще се спра върху последната изложена тук идея, която визираме и в проучването си. Една от възможностите за предоставяне на интегрирани услуги е насърчаването на териториалния аспект. По това много активно се работи в рамките на интегрираните териториални инвестиции в рамките на настоящия програмен период. Не само ФЕАТ, но и ЕСФ плюс могат да се използват координирано за инвестиции на териториално ниво. Благодаря, госпожа Кайма. Много е важно да има конкретни цели, както и да се заделят средства специално за продоволствено подпомагане и за материално подпомагане. В идеалния случай би трябвало обаче да се осъществи преход от материалното подпомагане и продоволствените помощи към превентивни политики. Разбира се, предоставянето на продоволствена помощ може действително да спаси някого от бедност, но не допринася за промяна в положението му, не го овластява. Има нещо любопитно, а именно в рамките на настоящия програмен период много малко държави членки решиха да комбинират двете възможни оперативни програми по ФЕАТ. Едновременно с това най-ефективната мярка би било именно комбинирането на материалното подпомагане с мерки за социално приобщаване. Председателката благодаря ви. Благодаря на експертите от комисията. Много интересни бяха дебатите. Благодаря и на преводачите. Винаги сме им благодарни. Следващото ни заседание ще е на 6 септември. Започваме в 9 часа сутринта. Току-що ми казаха, че е променен всъщност началния час на заседанието ни. Тогава ще започнем в 10.30. До скоро, благодаря.